Това, което току-що изложихте, е добра новина. Изложихте аргументи, които обстойно и дълго бяха обсъждани тук в парламента и за които бе спечелено широко мнозинство. Що се отнася до работата, която извършвате в момента, то заслужавате подкрепа. Трябва да реагираме на кризата. Трябва да предприемем действия, за които парламентът се обяви с мнозинство. Има обаче и някои аспекти, към които сме настроени по-критично, които бихме обсъдили по-подробно и по които бихме искали да узнаем вашата позиция. Един от тези въпроси по който вече говорихме, е гъвкавостта по отношение на ставките. Какви са аргументите ви за определянето на конкретните данъчни ставки? Ще се спра и върху правното основание. Предлагате въвеждането на тези два инструмента като източник на, допъл... на собствени средства. Това е възможност за правно основание, но има и други такива възможности. Ще трябва да убедим държавите членки в необходимостта от данъчна ставка, която да се прилага в целия Европейски съюз. Собствените ресурси със сигурност обаче са най-добрата альтернатива. Накрая Искам да ви запитам за това как си представяте въвеждането на този инструмент във времето. Какви срокове смятате да заложите? Колкото по-бързо бъде въведен той, толкова по-добре ще се отрази това както на данакоплаците, така и по отношение на борбата с кризата и справедливото разпределяне на тежеста. Merci, Madame la Présidente. Uh, Mr. Commissioner, when I saw your presentation... Благодаря, госпожо председател. Първата ми реакция бе, аз ще съдя този човек, защото той ни открада нашите идеи. След това установих, че нямаме патент за тези идеи, така че не мога да съдя комисаря, а сега шегата на страна. Като оставим въпроса за процентите, тук съм съгласен с Ани и Удо, въпросът, който искам да поставя, касае нещо от вашата презентация, а именно при всяко данъчно облагане въздействието върху БВП е отрицателно. Аз не съм економист, моите колеги са, но за първи път чувам това нещо, че има връзка между данъчното облагане, неговото ниво и растежа на БВП. Аз не смятам, че има пряка или обратна зависимост между двете неща. Иначе човек може да каже, че никога няма да е достатъчно, но ако успеете да реализирате тази инициатива, мисля, че заслужавате почерпка. А, иначе истинския ми въпрос е и... Много малко са колегите от дясното пространство, които са тук в този дебат. Искам да поздравя тези, които са тук за смелостта, че са дошли в залата. Сега е момента да покажете, че вашето виждане за економическото управление не касае само затягане на коланите. Когато говорите за балансиран бюджет, вие искате да има съкръщения в бюджета, но същевременно и съответното ресурсно обезпечаване. Никой от Алде няма тук. Е, те много обичат да говорят за економическо управление, но тук ги няма в залата. Не представят аргументи за балансирането на бюджета. Мисля, че е дошъл момента на истината и е хубаво да видим как ще реагирате вие. Благодаря. You have the floor. Okay. Uh, uh, well, so I, I, I, will, I will answer those uh, first questions. Ще дам отговор на поставените въпроси. Относно процентите на данъчните ставки, въпросът е следния. Когато говорим за производни инструменти, тук има сериозен риск от преместване. Ако процентът е прекалено висок, ако говорим само за данък върху финансовите операции в Европейския съюз. Тези проценти, които ги споменах, са само ориентировачни. Ние ще продължим да работим върху законодателното предложение, ще проучим възможността за диференцирани ставки за продукти или деривати, които се търгуват на регулирания пазар и тези, които се търгуват на неофициални, нерегулирани пазари. Подобен подход обаче изисква допълнителен анализ от гледна точка на финансовите пазари. То това, което ви казах, не е фиксирано. Все още се работи по въпроса така или иначе, процентите, които споменах, за мен са минималните за европейско равнище. Мисля, че това отчасти отговаря на въпрос на господин Булман относно собствените ресурси на Европейския съюз и приходите за националните бюджети. Приходите от минималните ставки могат да се използват като вноска в системата за собствените ресурси. А държавите членки иначе ще имат възможност да завишават някои от тези проценти по собствено осмотрение и да използват приходите от надбавката за националните бюджети. собствени ресурси в Европейския съюз, когато се въведе такъв данък, означава, че ще се намали вноската на държавите членки за брутния национален доход, който ще спомогне за намаляване на дефицитите им. Смятам, че е в интерес на държавите членки да погледнат положително на това предложение. Що се отнася до разгръщането на този процес във времето, както казах, работим с нашите служби по изготвянето на законодателния проект, който означава, че ще представим проекто директива за данъка върху финансовите операции още през есента. Това е нашата цел. Разбира се, сега не мога да кажа с точност, тъй като предстои обсъждане в колегиума на комисарите, но идеята е проекто предложението да се внесе в есента. Що се отнася до изключенията, вече споменах, че се опитахме да разработим този данък по такъв начин, че той да се ограничава до финансовия сектор, т.е. нефинансовите корпорации и гражданите, да са освободени от такъв данък. Разбира се, има някои операции, които се извършват Европейската централна банка и други институции. Все неща, които трябва да бъдат взети предвид. Разбира се, ще бъдат предложени изключения, но сега не искам да навлизам в подробности по обхвата на тези изключения. Когато правим изключения, трябва да направим така, че е, да не се стигне до изместване на данъчното бреме от данъчно задължени лица върху данъчно незадължени лица. Е, това са все много важни елементи, които трябва да бъдат взети предвид в архитектурата на данъка. Относно въздействието на данъка върху брутния вътрешен продукт, когато направих моята презентация, Има предвид, че ако разгледаме този данък в изключение, ще стигнем до този извод. Но иначе има различни варианти за решение на проблема. Ако приходите от данъка се връщат към обратно в економиката, тогава ефектът може да е положителен. Ако разгледаме иначе данъка самостойно, то определено ще има подобно отрицателно въздействие. Euh, je continuerai donc par euh, les inscrits du PPE parce que les autres groupes n'ont pas. Euh, Председателката. Продължаваме с колегите от НП. Госпожа Тайс, господин Схунтис и господин Гиголт. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Винаги много внимателно слушам изказванията на господин Ламберт и изпитвам известна симпатия към него, но в никакъв случай не се причислявам към десницата. Нека споделя някои свои мисли по темата, за да можем да проведем и същинска дискусия. Интересно е следното. Не крия симпатиите си към предложения данъчен инструмент, но трябва да вземем предвид някои етични, политически съображения, както <clears throat> и съображения по същество. Проведени са редица проучвания във връзка с данъка върху финансовите операции – в резултат от тези проучвания стигнахме до извода, че въвеждането на този инструмент в Европейския съюз ще бъде прелюдията към въвеждането му в световен мащаб. Националните економики могат да извършват операции на световния пазар, например с бързо развиващите се економики в Азия – но тези економики, както и американската економика, все още не са обложени с такъв данък. Ако подобен данък бъде въведен, например, в Азия или в Съединените щати, то се излагаме на опасността да се получи ефектът на бумеранга – Възможно е да се стигне до ситуация, при която нашите предприятия по финансови причини решат да се установят другаде. Когато говорим за този инструмент, изхождаме от предположението, че той трябва да бъде въведен в световен мащаб. Следващият оратор. Госпожо председател, господин комисар, не смятам, че вижданията ми могат да се окачествят като десни. ЕНП винаги с голямо мнозинство се обявявала за това данъкът върху финансовите операции да бъде въведен в Европейския съюз единствено, ако бъде въведен и в световен мащаб. От друга страна обаче трябва да дадем пример – като го въведем първи. Трябва да разгледаме конкретното съдържание на предложението и да обмислим как то може да бъде претворено в реалност. На второ място, нека изтъкна, господин комисар, че Европейският парламент трябва да ви консултира. Но доколко смятате, че съветът ще се обяви за въвеждането на данък върху финансовите операции. Необходимо е той да се обяви за с единодушие. И трето, искам да ви поздравя за проявената смелост при представенето на това предложение. Ако комисията чака, докато е сигурна, че всички държави ще се обявят за, то тогава няма да може да постигне нищо. Затова приветствам това, че излязохте с конкретно предложение след всичките проведени разисквания. Така всеки може ясно да застане на категорична позиция. Четвърто. Заявихте, че този инструмент ще послужи за спасяване на собствените средства. Напълно се обявявам за това. Евхаристо, Кирия, Проедре. Следващият оратор. Според мен изложението на комисар Шемета бе много интересно. Искам да се възползвам от присъствието му днес, за да поговорим и за борбата с измамите. Така че, може би ще ми дадете думата накрая така че да има известна последователност в разискванията. Но искам да обсъдим и въпроса с борбата с, срещу измамите. Euh, euh, Председателката, господин комисарят ще поговори и по другите точки след това, но сега ще се съсредоточим върху данъка върху финансовите операции. Госпожа Суинбърн. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Не мога да се въздържа. Наистина, мисля, че се заблуждаваме, като мислим, че можем да въведем този инструмент първи и че светът след това ще ни последва. Въпросът за собствените средства е въпрос, който трябва да бъде обсъден между държавите членки на ниво съвет. Не можем да очакваме държавите членки да се откажат от потенциални свои приходи в полза на данъка върху финансовите операции. Особено като се има предвид, че 80% от транзакциите в момента се извършват между Лондон и Франкфурт това ще се отрази ли върху вноските на Обединеното кралство, тъй като то ще трябва да поеме по-голяма част от този данък? Или пък ще доведе до изместване на операциите в Азия? Пазарът на облигациите в Лондон се намира там от 63 та година единствено заради изгодния данъчен режим. Много значителен на обем от търговията между Лондон и Азия се извършва на лондонския пазар, тъй като това е един световен финансов център – ако въведем данък върху финансовите операции само на ниво Европейски съюз, без да осигурим сътрудничество в световен мащаб, ще изгубим всички тези операции само за една нощ. Не можем да облагаме тези операции с данък, да си въобразяваме, че ще можем да изземем всички приходи по тях. Много рядко се заплащат данъци върху транзакциите в Лондон. Прави се всичко възможно, за да се избегнат те. Така че няма да можем да постигнем успех с този инструмент. В момента в Лондон се прилагат механизми, за да се избегнат финансовите регулаторни мерки. Не можем да не вземем предвид еволюцията на финансовите пазари. Ако искаме да променим поведението в финансовия сектор чрез въвеждането на данъци, то ще трябва да обмислим как точно да направим това. Не можем да очакваме приходи от, в размер от 200 милиарда евро годишно, без същевременно да се промени поведението на пазарите. Merci beaucoup. Monsieur Gigol, vous avez la parole. well, well, first uh, let me say uh, thank you to you because. Uh... Господин Гиголт, нека първо ви благодаря. За мен това е много специален ден. Работих в името на този данък в продължение на 11 години. След като завърших висшето си образование, стартирах свой бизнес, който беше, бих казал, успешен. Работих за неправителствена организация, която вече от 11 години се застъпва за въвеждането на този данък. Това е международна неправителствена организация АТАК, ето защо днешния ден е много специален за мен. Благодаря ви за изложението. Подобен данък ще бъде най-ефективен, ако се прилага в световен мащаб. Няма спор в това. Въпросът е дали, ако не можем да го въведем в световен мащаб, въобще си заслужава да го въвеждаме в Европейския съюз. Кей, според мен, в никакъв случай не бе уместно твоето изложение. Обединеното кралство е една от малкото държави в света, в, който, в която все още се налагат държавни налози. Държавният налог в Обединеното кралство е с много ограничена данъчна основа. Това е вярно. Тя трябва да бъде реформирана, за да бъде този инструмент по-широко обхватен и по-справедлив. Няма причини за това други държави в Европа да не прилагат подобен данък. В Германия такъв данъчен инструмент се прилагаше до преди известно време. Той бе премахнат, за да се окаже Германия в по-благоприятна ситуация спрямо Обединеното кралство. Това според мен не бе справедливо. И ако сега можем да осигурим по-справедлива справедливи условия за конкуренция на единния вътрешен пазар, защо да не го направим? Мога да ви уверя също така, че предложените данъчни инструменти няма да окажат отрицателно въздействие върху БВП. Ако пресметнем нивото на растежа и размера на данъка, за отделните държави, то ще видим, че той няма да се отрази върху БВП. Всичко зависи от мерките, които се предприемат държавите. Да вземем за пример Швеция. Там има високи данъци, но също така и високо ниво на ръста. Така че размерът на данъчните ставки няма почти никаква връзка с нивото на растежа. Мога да ви уверя също така в нашата подкрепа, ще гарантираме въпросът да не е източник на конфронтация между лявата и дясната част на спектъра. В Германия целият Бундестаг се обяви единодушно за въвеждането на такъв данък, например. Не бива да свеждаме въпроса за борбата срещу нерегулираната спекулация единствено до това коя част на спектъра се обявява за или против. Трябва да проведем прагматична дискусия по въпроса необходим ни е този данъчен инструмент, реализираните чрез него приходи ще бъдат не само в полза на бюджета на Европейския съюз, те ще допринесат и за борбата с бедността и измененията в климата в световен мащаб. Ето защо гражданите още от самото начало се обявиха за този данък, не бива да го забравяме. И уверявам ви в нашата подкрепа. Господин Клуте. Благодаря, госпожо председател. Нека се присъединя към колегите, които приветстваха господин комисаря за предприятата стъпка. Преди година в Германия в пресата имаше статии за критичното отношение на Европейската комисия към въвеждането на данък върху финансовите операции. От тогава насам комисията е постигнала огромен напредък, като се има предвид ясната позиция, на която заставате днес. Още веднъж мога само да подчертая казаното от Свен. В Федералната република социалистите, зелените и левицата в германския Бундестаг застанаха на ясна позиция по отношение на данъка върху финансовите операции. Това въжи и за неправителствената организация АТАК, както и за хилядите германски граждани, които под формата на петиции, например, се обявиха за въвеждането на този данък. Така че вашата позиция отразява и становището на много граждани в Европейския съюз. Нека обаче се спра и върху няколко по-критични аспекта. Кей Суинбърн с право отбеляза въпроса за приемането на този инструмент. В Германия в пресата има статии за много оживени разисквания между държавите членки Обединеното кралство в никакъв случай не е склонно да приеме предложението за въвеждането на такъв данък. Въпросът е какво трябва да предприеме комисията, за да постигне необходимото единодушие между държавите членки. Подкрепям виждането ви за данъка върху финансовите операции като източник на собствени средства за Европейския съюз но това също е предмет на дискусии, например в Германия. Германското правителство е изключително критично настроено към използването на този данък за тази цел. То е против въвеждането на така наречения данък Европейски съюз. Каква стратегия трябва да приложим, така че да не се започва разискване по всички тези въпроси? Как можем да предотвратим стигането до задънена улица? Формата, в който се води дискусията в момента, крие риск именно от задънена улица. Потвърдихте и още нещо, за което четох в германската преса – За да могат държавите членки да използват този данък като източник на приходи, те самите трябва да направят своя вноска. Но това според мен е много проблематично. Мисля, че ставката трябва да е една и съща във всички държави членки, тъй като в противен случай може да се стигне до контрапродуктивно въздействие. аргумента за изместването, за преместването много често се чува в разискванията за този данък, но до момента никой не ми е дал разумна обосновка за това, че би могло да се стигне до преместване на седалището на предприятия. самите представители на бизнеса искат да откриват нови пазари. Ако се озоват някъде, където не се налагат никакви данъци, то това ще е добре за тях, но от друга страна това може да е и знак, че няма никаква пазарна активност. Така че ако като цяло условията са добри, предприятията са готови да плащат данъци. Поне това е аргументът на представителите на бизнеса. Благодаря. Ако нямате сега нищо против, аз ще си дам думата сама. Ще си изкажа не като председател, а като член на комисията. И аз искам да поздравя комисаря. Не поради идеите, които то очерта, а заради оптимизма и коража, който той демонстрира. Той казва, че има необходимото правно основание. Ще видим дали е така. Освен това, говори за възможен данък върху премиите и заплатите. Имате ли правно основание за да облагате с данък дохода на гражданите? чрез общо европейски данък? Това е моя въпрос. Още един въпрос. Ако вярвате, че може да гарантирате тези приходи от 209 милиарда, откъде ще дойдат те? Държавите членки облагат своите банки, ако ако се наложи те да плащат този данък върху финансовите транзакции, ще има по-малко приходи, които да се облагат в държавите членки. Не може да облагате два пъти. Направили ли сте оценка на въздействието относно евентуалните загуби за държавите членки, загуби на приходи? като се отчете нивото на данъчно облагане, което в момента има в държавите членки за финансовия сектор. Това са моите въпроси. Мисля, че трябва да сме много, много предпазливи. Знаете, че финансовите транзакции най-вероятно ще избягат от Европа ще зависи всичко това естествено и от това, кои транзакции ще изберем да облагаме, но има и такива, които ще напуснат Европа. Трябва да сме много предпазливи и разумни. Само преди две седмици господин Трише беше тук. Аз му зададох този въпрос. Комисаря каза, че за данък върху финансовите транзакции – и го разглежда като източник на собствени ресурси. Това трябва да се разглежда по този начин, да. Но господин Трише каза, че той все още е на мнение, че създаването на такъв данък само на европейско ниво е погрешно. Разговарях с един от големите финансисти в Европейския съюз и той каза, не се притеснявайте, никога няма да стигне до такъв данък. Сега ще дам думата на господин Шиклуна. Извинявам се за произношението, казва председателката. Заместник председателя господин Шиклуна сега ще ме замести. Имате думата. Благодаря. Господин комисар, Подобно на колегите, аз приветствам предварителните резултати от оценката на въздействието. Имам два технически въпроса. Разбирам, че най-трудно се прави оценка на това дали ще се обложат правилните хора. Въпроса за преместването на данъците е сложен трябва да се внимава кой в крайна сметка ще плаща и кой ще понесе данъчното браме. Какво смятате вие? Какво очаквате? Онези, които получават много, ли ще поемат това бреме или хората, които нямат такива високи доходи? Освен това, тежестта ще падне върху финансовите центрове, които правят транзакциите или ще падне върху онези, които са богати и притежават облигациите, например. На второ място, ако си спомняте дебатите по ДДС, Тогава се говори за един данък, който облага всяка транзакция по начин, по който се подпомагат финансовите институции или корпорациите да правят транзакции в рамките на компании, тъй като те не са изложени на, на подобно облагане, а малките компании, които правят бизнес с останалия свят и които разчитат на принципа на равнопоставеността, но не, не го а, получават а, толкова а, често, не получават такава равнопоставеност, всъщност плащат по-голямо бреме. Вие направихте такава оценка за данъка върху финансовите транзакции? Господин Фейо, моля ви да сте кратък, тъй като има и още една презентация. Вашия въпрос ще е последния, след това ще чуем комисаря с неговите отговори по отношение на ДФТ. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко имам технически въпрос. Как смятате точно да се налага този данък? Тук, ако вземем предвид местните власти, услугите на местно ниво, как ще плащат те този данък? Кой ще поеме разходите за налагането на този данък на, на местно ниво, например? Комисаря. Благодаря ви за тези много интересни въпроси. Имаше някои много технически въпроси. Както вече ви казах, Работим все още по предложението и по отношение на въпросите с технически характер ще е добре в последствие да се организират дебати на техническо ниво, за да говорим по тези въпроси, които повдигнахте. Защото ако навляза във всички подробности, ще се отнеме вероятно много време, така че аз предлагам когато стигнем до финализирането на работата, да организираме е, семинар, например, или дискусии по техническите елементи на предложението. По въпросите с по-общ характер, въпросите свързани с финансовите центрове, Великобритания и други страни, и това, че те могат да пострадат от е, такъв данък – мисля, че е интересно да се отбележи, че Великобритания е сред тези страни, които определено имат данък върху финансовите транзакции, не само държавен налог по отношение на дяловия капитал и акциите, но и по отношение на дериватите. Въпреки този факт, Великобритания все още си е един от основните финансови центрове на света. Когато говорим за Азия, например, Тайван също има данък върху финансовите транзакции и е един от големите финансови центрове в Азия. Швейцария също има данък върху финансовите транзакции по отношение на облигациите и дяловия капитал. Различни е, данъци се прилагат, в зависимост от това дали става въпрос за инструменти в национален мащаб или в международен мащаб. В Европейския съюз не е правим нещо подобно, но в Швейцария има такъв данък. Има и други примери за съществуването на такъв данък. И независимо от всичко, тези страни остават стабилни финансови центрове. Въпроса за приходите в Великобритания от такъв данък, те не са толкова малки. Става въпрос за милиарди английски лири. Това са много пари. По отношение на финансовите центрове, кой ще плаща данъка. Важно е да разберем, че ако една транзакция се осъществява в Великобритания, Германия и Франция, това са основните финансови центрове в Европа, то това няма задължително да означава, че тези транзакции ще се осъществяват от финансовите институции на тези страни. Затова анализираме възможността да се въведе е, принципа на данъчната регистрация, за да се даде възможност да се събират е, данъците в тази страна, в която е разположена институция. Например, в Австрия една финансова институция може да извърши транзакция в Великобритания, но тази транзакция да се обложи в Австрия и парите и приходите да отидат в австрийския бюджет, а не в британския. Това са подробности. Както вече ви казах, напълно съм съгласен, че трябва да сме изключително предпазливи и тук казвам на госпожа Люлинг, че съм много-много предпазлив и ще продължа да проявявам предпазливост по това предложение. Между другото, в коментара на Трише ми хареса втория параграф. Той ясно казва, че трябва да сме предпазливи, когато правим постъпки за въвеждането на такъв данък на европейско ниво. Той не каза, че това е невъзможно. Напълно споделям неговото виждане, че трябва да сме предпазливи и да създадем данъка по такъв начин, че да имаме успешно въвеждане. Съответно предлагаме ставки, които са изключително ниски. Те отчитат прилагането само в европейски мащаб. Естествено, ако имаме глобален данък, тези данъчни ставки могат да нараснат, защото риска от преместване няма да е толкова голям. Това са все елементи, които в момента се обсъждат и работим по тях. По въпроса за реакциите на съвета, Е, спрямо нашето предложение този данък върху финансовите транзакции да бъде част от собствените ресурси. Аз смятам, че можем да предложим тези изключително ниски данъчни ставки и това да бъде принос към нашите собствени ресурси, а държавите членки ще имат възможност да генерират приходи и за себе си по този начин. И съответно това може да се, се превърне и в а, троен дивиденд, защото а, вноските свързани с БНД а, на държавите членки ще паднат и държавите членки ще могат да събират средства в собствения си бюджет. Съответно ще има и хармонизиран подход на европейско ниво. Това е изключително важно, най-вече във връзка с облагането на финансовия сектор. Сега имаме няколко държави членки, които са създали собствен подход относно данъчното облагане на финансовия сектор и има малки разлики, а тези малки разлики водят до затруднени проблеми, понякога има неплащане на данъци, разминаване в нивото на наплащане. По отношение на правните основания искам да кажа, че нашия анализ показва, че и двата вида данъци могат да се основат на член 113 от договора. Между другото, те няма да облагат пряко гражданите, защото данъка върху финансовите дейности ще бъде върху печалбата и възнагражденията в финансовите институции. Данъка върху финансовите транзакции ще облага транзакциите. Освен това, ние смятаме да ограничим данъка само в финансовия сектор и ще се облагат финансовите институции. И още нещо, един интересен факт. Според нашите оценки, 85% от всички транзакции се изпълняват между играчи от финансовия сектор. Така че това е важно да се разбере особено когато отчитаме високочастотната търговия. Това е изключително застъпена търговия в Европейския съюз. Дела на нефинансовия сектор, нефинансовите институции, на физическите лица е много малък, така че не искаме да създадем данъка по такъв начин, че да се ограничи в максимална степен до самия финансов сектор. По отношение на консенсуса, много въпроси бяха зададени. Имаше въпрос за това как да процедираме в съвета. Вече дадох няколко отговора на този въпрос – важно депутатите от Европейския парламент също да играят важна роля и да отчитат приятия доклад в парламента. Евродепутатите трябва да играят важна роля в своите държави и да се борят за въвеждането на такъв данък. Ролята на гражданите също е много важна. Последното изследване на Евробарометър показва, че 61% от европейските граждани подкрепят въвеждането на данък върху финансовите транзакции на общо европейско ниво. Това всичко показва, че е на лице подходящата атмосфера за въвеждането на такъв данък. А ако говорим за съвета, в съвета когато се обсъждаше пакта Европлюс от ръководителите на еврозоната, имаше един заключителен параграф, в който членовете на еврозоната приканиха комисията допълнително да обмисли възможността за въвеждането на такъв данък върху финансовите транзакции в еврозоната или на общо европейско ниво. Това е важен факт и той трябва да се отбележи. Има значителен брой държави членки, които смятат, че такъв данък може да проработи на ниво Европейски съюз. Естествено, както с всяко предложение от данъчен характер, имаме нужда от пълен консенсус. Това ще е свързано с много-много усилия от страна на комисията. Аз ще положа максимални усилия заедно с моите колеги Разчитам на вашата подкрепа и си мисля, че Европейския парламент може да играе много важна роля в тези усилия. Благодаря. Господин комисар. Имаме и още един въпрос, който трябва да разгледаме. Борбата с измамите. Господин Худис имаше въпрос във връзка с борбата с измамите. В 4.30 ще гласувам. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми касае правомощите на господин комисаря, защото той отговаря за борбата с измамите. И така искам да му задам няколко прями въпроса. Имаше цял набор от скандали, финансови скандали, скандали свързани с измами, които касаят големи европейски фирми, най-вече немски, Фойбочес, Ман, Зименс. Подадени са оплаквания, че се подкупват държавни служители в държавите членки, за да получат поръчки тези фирми – за съжаление, господин комисар, всичко това излезе на бял свят е, заради съда в САЩ. Според Евробарометър комисията е субективна, даже и не обръща внимание на тези практики. Аз искам да разбера какво се опитвате да направите, защото говорим за отклоняване на средства на накоплатеца. И въпросът ми е, какво ще правите във връзка с тези случаи? Ще извършите ли разследване? Европейската комисия Вие, вашия предшественик, имате отговорност. Дали комисията не е малко пристрастна в този случай, тъй като става въпрос с немски стопански субекти?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 две части в правомощията. Едната от тях е свързана с данъчните измами, другата е свързана с защита на финансовите интереси на Европейския съюз. И по двете теми работи много усилено. Този месец комисията прие нова стратегия за борба с измамите, чиято цел е сериозно засилване на работата по борба с измамите и превенцията в комисията. Активизирахме дейността по места при разследването на различни случаи на измами. Предполагам, че в печата сте видели описание на най-различни случаи подават се сигнали за лесно случаи в медиите. Що се отнася до разследващите функции, ОЛАФ е независима институция. Тя провежда сама разследването. Относно случаите, които вие споменахте, те са от правомощията на ОЛАФ. ОЛАФ носи отговорността да предприеме действия в тези случаи. Заедно с стратегията за борба с измамите, Утвърдихме и плана за действие за личната граница, където акцента ще е контрабандата на цигари, алкохол на европейския пазар, които са източник на сериозни загуби за бюджета на държавите членки. Всички тези мерки ще бъдат обсъдени в Комисията по бюджетен контрол. Приканвам ви да участвате в дискусиите. Що се отнася до въпроса, свързани с данъчното облагане, в момента работим по новата стратегия за ДДС. при която основен приоритет са борбата с измамите – Възнамерявам да предложа новата стратегия за ДДС до края на годината. В оперативен план миналата година създадохме европейска структура с име Еврофиск, чиято цел е обмен на информация между данъчните администрации в държавите членки – чрез ефикасен и бърз обмен на информация между държавите членки, можем да се борим много по-добре с измамите с ДДС. И така, аз очаквам резултати от работата на тази структура. И новото предложение за стратегия за ДДС също ще включва елемент, който е свързан с борбата с измамите. Благодаря ви, господин комисар. Дискусията по данъка за финансовите операции бе толкова дълга оживена, че нямахме много време за другите въпроси. Е, данъци, енергийни данъци и така нататък. Може ли да ми предоставите кратък е, отговор в писмен вид? През лятото колегите ще могат да се запознаят с вашите бележки и ще се върнат в Брюксел след отпускарски сезон, подготвени и начетени. Благодаря ви за отговорите, господин комисар. Очакваме законодателния проект през есента. Желая ви приятно лято. От ще веднъж благодаря за участието. С ваше позволение, искам да благодаря на евродепутатите. Определено ще дадем писмена информация за работата по основните досиета. Енергийния данък, CTB, вие, госпожа Тайсън, сте съответно докладчици по тези теми. Очаквам да се сътрудничи много добре в работата по тези въпроси. Европейския парламент е естествен съюзник на комисията в работата по тези досиета. Искам да ви благодаря за доброто сътрудничество. Председателката, благодаря господин комисар. Довиждане. Колеги, заместник Председателя не иска да поеме функциите на председател, ми помоля аз да продължа, тъй като имам едно съобщение. Коригендум поправки към доклада на господин Оли Шмидт. Директивата за схеми за компенсация на инвеститорите от 5 юли. Подготвени корегендум в съответствие с член 261 от правилника. Проекто корегендума е разпространен на всички езици, до всички членове на Комисията по, въпроси, по економически въпроси и при липса на възражение по коригендума той ще бъде внесен в парламента, ще се разгледа по време на пленарното заседание, първото пленарно заседание – през е, септември и ще бъде одобрен. Освен без гласуване, освен ако не бъде внесена молба от някоя политическа фракция или депутати. Имам още един въпрос проекто календара на заседанието на нашата комисия за 2012. Имате ли забележки? Господин Ламбертс. Имам забележка относно качеството на работата и качеството на живота. Струва ми се, че от началото на януари не са планирани никакви гласувания. Искам да помоля секретарията на комисията през първите заседания през януари да не предвиждате гласувания, за да сме сигурни, че нашите асистенти ще могат да се отпочинат по празниците и да презаредят батериите. Добре, мога да ви потвърдя, че няма да има гласуване на 9 януари. Да минем към гласуването. Технически изисквания за преводите и директните дебети в евро и изменение на регламент 924. Докладчик госпожа Есея. Тук ли е? Тук е чудесно. Първо изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис, изменение А. От НП, Социалисти демократи, зелените за, против, въздържали се, приема се. 16-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 17 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се.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 латинско. За, против, въздържали се, приема се. 25. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. Латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. Латинско за, против, въздържали се,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 140 за, против, въздържали се, приема се. М. Разделно гласуване, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Момент. Електронен режим на гласуване, да проверим. Madame la Présidente. Ah, pour. Euh госпожо председател. Поименно гласуване. Можете ли да докажете това, което казвате, госпожо председател? Какво гласуваме, господин координатор? Не разполагам със списък за гласуване пред себе си. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Втората част в момента. Край на гласуването. 28 за, 7 против. Приема се. Какво ни остава? 13. Не можете ли на люксембургски да говорите? Съжалявам, не мога, казва председателката, тъй като това не е официален език. 13. Компромис Н. За, против, приема се. О, за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, да извършим проверка. 163-то електронен режим на гласуване. Vous avez tous voté Le vote est clos. 21 pour, 6 contre. Край на гласуването 21 против 16, 21 е, за, 16 против приема се. Следващото изменение е за, против въздържали се, приема се. 16 за, против Извинявайте, обърках се. 16 отпада. Но така ли, че това е на комисията по вътрешния пазар. Няма значение. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168. Искате електронен режим на гласуване? Добре. Проверка по 164 изменение на Маркус Фербер. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 14 за, 22 против. Отвърля се, както казах. 168 за, против, въздържали се. Приема се 169 за, против. Електронен режим на гласуване 169. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 13 за... 30 за, 7 против. Компромис П. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет против, 6 за, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 177 оттеглено, компромис Q, за, против, електронна проверка. Край на гласуването. 17 за, 20 против. 183 pour. Contre. Absent. Следващото изменение 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, Извинявам се, тъй като компромисът бе отхвърлен, трябва да гласуваме останалите изменения. 178 на господин Гозес. За, против. Господин Гозес, вие не сте ли за собственото си изменение, господин Гозес? Господин Булман? Удо нека съвсем спокойно разгледаме още веднъж списъка за гласуване и обяснете съвсем точно на колегите за какво всъщност гласуват, защото иначе ще се объркаме. Гласувахме компромис Q, който бе отхвърлен. Искате ли отново да гласуваме? Извинявам се, мисля, че малко бързо действах. Да гласуваме отново компромис Q. Компромисът бе отхвърлен, но след това започнахте да препускате с гласуването. Да гласуваме ли отново компромис Q? Не, компромисът бе отхвърлен. Това бе съвсем ясно, казва господин Булман. Вижте, има колеги, които не са разбрали правилно. Искам отново да гласуваме компромис Q, тъй като резултатите не бяха ясни. Да гласуваме за. Не мисля, че е допусната грешка. Резултатите бяха ясни и компромисът бе отхвърлен. Вече гласувахме. Какво му е трудното? Пап, се домаш, защото може je е, я... Я... Може a, euh, il y a... moi Моя е грешката. Много бързо действах. И някои колеги не са разбрали, че гласуваме по компромис Q. Много трудно е да ви следваме, тъй като много бързо действате. Затова исках отново да гласуваме, но ми се струва, че сега губим време. Ако не искате да гласуваме компромис Q, хубаво, считаме го за отвърлено. Но е жалко. Защото докладчика работил толкова много по този компромис. Не мога да разбера защо проверяваме всичко това. Има нещо съмнително. Десет минути вече загубихме. Явно има нещо съмнително, ако искаме да повтаряме вече гласуването. Да гласуваме отново компромис Q електронна проверка. Моля, гласувайте. Компромис Q. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Всички ли гласуваха? Шестнайсет за 21 против. Отхвърля се. Вижте, не е моя вината, ако някои колеги не са разбрали правилно. Тъй като компромисът бе отхвърлен, трябва да гласуваме 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, раздържали се. За, против, отвърля се. 180. За, против, въздържали се, отвърля се. 181. За, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Болман. Госпожо председател, бих препоръчал на моята група да гласува за изменение 182, противно на това, което е отбелязано в списъка. 182 е за, против 182 за против Електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Осемнайсет за, 18 против, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се. Резултатът не е много ясен. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Край на гласуването. 17 за, 20 против. Отхвърля се. 183 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 185 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за, против. Въздържали се. Резултата не е ясен. Електронна проверка. Край на гласуването. 15 за, 18 против. Отхвърля се. Компромис Р. За, против. Въздържали се. Приема се. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 97 за, 187 отхвърли се, 189 за, против, въздържали се, отхвърли се, 199 за, против, въздържали се, отхвърли се, 200 за, против, въздържали се, отхвърли се, 201 за, против, въздържали се, отхвърли се, 203 за, против, въздържали се, отхвърли се, 204 за, против, въздържали се, се, Отхвърля се. 53-то за, против. Мисля, че се отхвърли това изменение. Да проверим. Верифи 53. Euh, Нека направим електронна проверка по 53. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 19 за, 19 против. Отхвърля се. 20 изменение за, против. Въздържали се. Електронна проверка. Електронна проверка по изменение 20. Край на гласуването. 20 за, 15 против. Приема се. Преминаваме към 110 за, против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 19 против, отхвърля се. 211 за, против. Електронна проверка. Всички гласуваха. Край на гласуването. 18 за, 18 против, отхвърля се. Изменение 21 за, против, въздържали се, не е много ясен резултатът. Изменение 21. Електронна проверка по 21. Край на гласуването. 25 има за, 13 против, приема се. Изменение 22. C'est quoi Tout le monde a voté всички ли гласувахте? Кой е за? По 20.2 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 24 за. 24 отпада, поправя се председателката. 66 за, против, въздържали се. Приема ли се? Да. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 221 за. 221 отпада, извинете. 25 също отпада. Компромис Ю. За, против, въздържали се, приема се. Компромис В. Латинско за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 18 против. Приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. Компромис W латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс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 72 за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет и четири за. Съжалявам. Компромис Хикс най-напред. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7-4. За, против, въздържали се, приема се. 2-2-9. За, има устно изменение от докладчика. Кой е за устното изменение? За, против, въздържали се, приема се. 7-5 или бъркам. 7-5 отпада, 7-6. 7-6 и 29 за, против, въздържали се, приемат се. 7-7 и 30 за, против, въздържали се, приемат се. 7, 8 и 3, 1 за, против, въздържали се, приемат се. 7, 9 и 3, 2 за, против, въздържали се, приемат се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 8-1 за, против, въздържали се, приема се. 8-2 и 3-3 за, против, въздържали се, приемат се. Компромисно изменение Y. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8-4. За. Против. Да, Да, точно така. 84. От компромис Y преминаваме към изменение 84-то. Une très bonne idée. Alors, le 94... И така имаше много добро предложение. за 84. Да гласуваме блок от 84 до 93. За, против, въздържали се, приемат се. Компромис YA. За, против, въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9-5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Z за. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис ЗА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис ЗБ за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z, C латинско за. Извинете, гласуваме го в две части. Първа част. Без формулировката задължителен. За, против, въздържали се, приема се. Втора част с формулировката задължителен за, против, въздържали се, приема се. Компромис ZD за, против, въздържали се, приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се. Проверка по 108. 108. Amendement 108. Моля, гласувайте по изменение 108. Край на гласуването. 21 за, 17 против. Приема се. Изменение 2 за, против. Трябва да направим проверка. Моля, гласувайте по изменение 2. Край на гласуването. 25 euh, има за, 12 против. Приема се. 109 за. Сто и девет и сто и десет. Сто и девет, сто и десет и три за, против, въздържали се, отхвърлят се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 16 против. Приемат се. Но, но, но, но, il y a encore le 11 du rapporteur, Изменение 11 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 17 против, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис ЗЕ. Е. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 115. Искате проверка по компромис ZE? Е? Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. 16 за, 20 против. Отхвърля се. Изменение 113. За, Така гласуваме по 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против. Проверка по изменение 12. Моля, гласувайте. Tout le monde a voté, il vote clos. 14 Край на гласуването. 14 за, 24 против, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение, компромис, извинете, ZF латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ZG латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 120 бе оттеглено. Изменение 15 за, против, въздържали се. Забравих, че трябва да гласуваме по ZH за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст с измененията. Електронен режим. Край на гласуването. 25 за, 3 против, 10 въздържали се. Сега гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. пур, 2 контр, 13. 21 за, 2 против, 13 гласа въздържал се. Благодаря на госпожа Есая. Искате ли да вземете думата? Докладът бе прият от ресорната комисия. За това ще изискам разрешението за започване на тристранните консултации, така че по възможност да приемем текста на първо четене. Euh, vous avez entendu la parole du rapporteur, euh, la, la proposition du rapporteur. Vous êtes d'accord qu'elle commence le... Съгласни ли сте Докладчика да започне тристранните консултации? Искате ли да го подложим на гласуване? Нека гласуваме по искането на докладчика за започване на тристранните консултации. Tout le monde n'a pas voté. Le vote est clos. Vous avez tous voté. Като че ли не всички гласуваха или не, гласувахте 27 за, 10 против. И така, колега, имате разрешението ни да започнете тристранните консултации. Пожелаваме ви успех. Преминаваме към следващото гласуване. Vous avez. On, on, on passe au 6. Hein. Donc, nous, nous passons au point 6. Euh... Отиваме на точка 6. Производства по несъстоятелност в рамките на Европейското дружествено право. Компромис А. За. С техническо изменение, което сте видяли. За. Против въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 4. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 5. Изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Компромис е. За, против, въздържали се, приема се. Компромис F. Е. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 7. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по текста с измененията. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 38 гласа за, против няма, въздържали се няма. Поздравление за докладчика, тя отсъства. Ще се гарантира че тя ще получи тази добра новина. Преминаваме към точка 7. Изменение на директиви 89, 666 и още две директиви по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. Докладчик е господин Мартин. Започваме с член 1. Изменение 45. То е оттеглено. Още едно оттеглено. Изменение 46. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АА. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме Unblock по 15, 16, 17 и 18 за, против, за, против, въздържали се, приема се. Изменен 48 за, против, въздържали се, приема се. Изменен 49 за, против, въздържали се, приема се. Още веднъж гласуваме блок по делегираните актове. Изменения 19, 20, 21 и 22. За, против, въздържали се, приемат се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Още веднъж, амблок, изменение 24, 27, 28 и 29 за, против, въздържали се, приемат се. Трябва да гласуваме по изменение 25 от докладчика, така ли? Така ми казват. Трябва да гласуваме, тъй като изменението е различно. То не беше покрито в гласуването на блок. Изменение 25 за, против, въздържали се. Гласуваме по 25. Ще трябва да се споразумеете. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ. За, против, въздържали се,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 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦ. За, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 4 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 8 за 29 против. Не можах да видя добре. Отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 8 за,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 Начало на гласуването, край на гласуването. 25 за, 13 против. Приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се. Приема се. 12 за, против, въздържали се. Приема се. Гласуваме по текста с измененията. За, по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. 35 гласа за, против няма, дама. въздържали се. Поздравления за докладчика. Така приключва гласуването и заседанието. Продължаваме утре в 9 часа.